Shall we begin? Колеги, нека да започваме. Това е последната точка от дневния ред до обяд. Представяне на проекто становище относно а, новия инструмент за сътрудничество, развитие и международно а, сътрудничество. Аз съм докладчика от тази комисия. Това предложение е направено в контекста на а, многогодишната финансова рамка 2021-2027 година и се определят основните приоритети от общия бюджет за външните действия и свързаните програми на ЕС. Целта на този нов инструмент е да се насърчават общностните ценности и интереси по целия свят, като по този начин да се преследват целите и принципите на а, външните действия на а, Съюза, така както са разписани и заложени в а, договорите. За нашата комисия е много важно а, тази, е много важна тази част от а, а, предложението, която именно определя а, а, тези дейности, свързани с пряк отговор на предизвикателствата, нуждите и възможностите, свързани с миграция които допълват миграционната политика. Комисията възнамерява 10% от финансовия пакет, от целият този инструмент, да бъдат посветени на борба срещу коренните причини на незаконната миграция и принудителното разселване и по този начин да се подпомогне управлението на миграцията и нейното включване в и включване на мерките за защита на беженци и мигранти. Това са целите на регламента. Сега, разбира се, първо доклад, името ще, е, думата ще има докладчицата, а след това и докладчиците в сянка. Мисля, че един от тях е тук. Чудесно. Аз ще се изкажа на италиански, тъй като подготвих изказването си народния език. Това предложение, разбира се, ще бъде разгледано от гледна точка на комисията Либе. Темата е сложна, тъй като те са сложени, разположени на различни места и не винаги ние имаме преки правомощия. Ще се спра на три области, които са предмет на нашето становище. Искам да благодаря, разбира се, на докладчиците в Сянка. Жалко, че не присъстват, но те ми помогнаха в работата. Съвсем накратко. Три аспекта. Първо, миграция. Измененията, които съм внесла. обхващат следното. Ами, именно, че не трябва да бъдат отклонявани средства именно от а, общия бюджет. В списъка с целите не се упоменава програма 2020 година устойчиво развитие и борба с бедността. Това е тема, разбира се, която не е в преките правомощия на нашата комисия. Съгласно регламента, не би следвало да се пренасочват средства за други теми. И тук не става въпрос, също така не би следвало да става въпрос за краткосрочни мерки за борба с миграцията. Втората основна тема, на която аз се спирам, както и моите изменения, са свързани с правната рамка. Има някои въпроси, които все още търпят подобрение. Важно е цялото европейско законодателство за правата на хората – и е, защита на мигрантите, е, хартата е, на основните права, конвенцията за правата на човека, глобал импакт на Обединените нации, правата на децата, Парижкото споразумение за климата също трябва да бъдат взети предвид. На трето място става въпрос за всички инструменти за управление – Моите изменения би следвало да укрепят ролята на парламента. Като комисията би следвало да се отчете пред парламента за разходените средства. Ние предлагаме включването на механизъм за обжалване. Има такъв механизъм в рамките на фонда за развитие, но в новия фонд не се предлага този механизъм. Има предвид фонда за устойчиво развитие плюс. Всички, разбира се, които а, бъдат ощетени посредством новата програма, трябва да имат възможност да обжалват пред комисията. И разбира се, трябва да се засили ролята на неправителствените организации, тъй като те играят решаваща роля. Тези организации трябва системно да бъдат консултирани, защото те са близко до хората и до гражданите, до тези, които са най-слаби. Имам предвид непълнолетните, децата и жените. Благодаря за вниманието ви. Сега, ако имате изказвания, можете да ги направите. Още да се изкажете в рамките на две минути. От името на ЕКА ЕКР искам да приветствам приветствието на комисията. То е наистина това е правилната посока за предлагането на такъв инструмент за сътрудничество и развитие и международно сътрудничество. А, ние одобряваме предложението на комисията. Бихме желали комисията да бъде малко по-амбициозна, но ние това, разбира се, го предлагаме в нашите изменения. А, ние, разбира се, ще разгледаме внимателно и измененията на докладчицата. Ние малко така се разминаваме, раз... нашите предложения са по-различни, но разбира се, ние ще ги внесем на вашето внимание. Благодаря ви, господин Вистизън. Ако няма из... други изказващи се, аз ще дам думата на представителите на комисията господин Сан Мидерио. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желал да приветствам вашето становище а, и вашето одобрение на основната линия на а, а, политиката на комисията. Искам да отбележа, че новият инструмент за сътрудничество, развитие и международно сътрудничество, за съседство, развитие и международно сътрудничество, разбира се, е под шапката на а, стратегия 2020 година, както и а, а, световните цели за устойчиво развитие. Може, но това е упоменато в преамбюла и има също така различни припратки в самите разпоредби. И според нас този инструмент, разбира се, трябва да се разглежда по чапката на, на ЦУР, на целите за устойчиво развитие. Програма 2300 разбира се, че обхваща миграцията като тема. Това е консенсус в цялата европейска политика. Ние също следваме един цялостен подход прямо, спрямо миграцията от географска както и от тематична гледна точка. Действително, 10% от средствата в този инструмент са заделени за борба, за борба срещу причините за незаконната миграция. Ние, разбира се, имаме предвид тук също изграждане на капацитет и други мерки – Тоест, миграцията не е отделена от политиката за развитие. Смятаме, че това е най-добрият начин за борба с корените на а, миграцията. Вие упоменахте европейските ни международни ангажименти, различните международни конвенции. Ние сме съгласни, че те могат да бъдат упоменати в текста. Нямаме нищо против. Въпреки, че ние смятаме, че те като цяло са включени в контекста на инструмента, но както вие казвате, може би е по-добре те да бъдат пряко упоменати. Ще се спра на още няколко въпроса. От доклада на EFSD е, са уредени няколко въпроси също така в финансовия това е, имам предвид Европейския фонд за устойчиво развитие. И новия такъв фонд, плюс, има разлики съответно в регламентите. В новият финансов регламент, естествено, че вече влиза в сила и повечето от задълженията от първия фонд за устойчиво развитие също са отразени и от финансовия регламент. Така че по тази причина ние решихме да не ги упоменаваме втори път затова не са включени. Ние приветстваме а, вашите предложения за организациите на гражданското общество, НПО сектора. Ние, разбира се, ги включихме в процеса на консулта... консултации и те ще бъдат включени, когато се изпълнява програмата. Те, разбира се, са включени във всички стъпки на консултации по време на изготвяне на програмата. И NDACI, разбира се, могат с останалите агенции да а, подпомогнат нашата работа. Защото ние също смятаме, че това фрагментиране на инструментите наистина а, представлява проблем. Нуждаем се от ясни а, правила в един пакет. Благодаря ви, госпожо председател. I'm really very grateful, uh, Mr. San Demeterio, for... Благодарим, господин Сан Димитерио, за дадените пояснения и допълнителна информация. Надявам се, че и в бъдеще ще можем да обменим гледни точки помежду си с вас. Тъй като няма други желащи за изказвания, трябва да кажа какъв е крайният срок за внасяне на изменения. Той е вторник, 6 ноември, 5 часа след обяд. Това е всичко. Благодаря. С това закривам заседанието.